Okay, can you take your seats, please? Моля да заемете местата си. We have a long voting session. Предстои ни дълго гласуване, затова ми ви моля да заемете местата си. Right. I'll shoot you all if I have to go a third time. Come on. Не искам да ви напомням трети път, така че много моля да заемете местата си. Okay, are we, are we, please, I know, I know. Can we, can we calm down on the talking, please? Моля да преустановите разговорите. Because we can't miss anything. You never know. Не трябва да пропускаме нищо, може да се окаже вълнуващо. Докато все още заемаме местата си, докато се оталожат нещата, моля да направим гласуване за проверка моля да поставите картите си за гласуване в апаратите за едно пробно гласуване. Моля, гласувайте. Ако предпочитате да сте у дома си, само кажете. Come on, I've got 40 cards plugged in. 37, 38, 39, двама души все още не са натиснали бутонче. Четиридесет и двама са се включили, 41 са натиснали бутончетата. Не знам кой е този човек, който присъства тук, но не натиска бутона.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 Ако сте се забравили картата за гласуване, моля да изпратите някой да ви я донесе, защото ни предстои доста електронно гласуване. Надявах се, че може да изпратите някой ваш сътрудник. Okay. It's working now. Right. Добре, проверката установи, че всички апарати са в изправност. Okay, right. Now... Искам да обявя заседанието за открито. Моля да запазите тишина. Не искам да говоря високо. Няма да започнем заседанието, докато не настъпи тишина в залата. Starting till I have quiet. There's still a lot of noise. Все още е много шум има в залата. There's still a lot of noise. Please. I know, I know please, there are too many conversations. Твърде много разговори продължават. Ще ви назовавам поименно, защото действително не можем да започнем преди да настъпи тишина в залата. I feel like a teacher trying to... Чувствам се като учителка, която се опитва да осмири класа си. Сега е по-добре. Всички сте родители, така че ме разбирате. И така, най-напред, е, нека да приемем дневния ред. Елиза. Благодаря, госпожо председател. Аз поисках да взема думата, за да поискам отново и съвсем официално отлагането на гласуването за днес по пакет от две мерки по две съображения. През ноември ние получихме предложението от комисия. Тогава света беше много по-различен от колкото е днес. Това е инициатива, която говори по-скоро за строги економии, за дисциплина, а нашата политическа група винаги се е опитвала да включи аспекта за растеж и конвергенция. Това липсва. Съветът осъществява промени. Първата среща между Меркел и Олан ще се състои утре. Бундестага и Бундесрата промениха също времето за провеждане на разисквания по фискалния пакт. Ще има среща на върха по въпроса. Парламентът продължава да обсъжда последните промени по толкова чувствителен въпрос в един момент, когато света толкова бързо се променя. Затова аз настоявам да се отложи гласуването. Няма да има никакви отрицателни последици от отлагането. Може би ще има доста положителни страни за имиджа и работата на Европейския парламент. Председателката има предложение за отлагане. Трябва да изслушаме един, който е в подкрепа на отлагането и един депутат, който да говори против. Силви? Аз не би казала, че на 100% споделям съображенията, които бяха изразени, но ние сме за отлагане, защото читаме, че текста на този етап не е добър. Аз читаме, че нашата работа тук в парламента трябва да е добра и бихме искали част от измененията, които предлагаме, да бъдат прияти. Има ли някой против? Жан Пол? Госпожа председател, аз съм против по две причини. От политическа гледна точка, Лиза, която уважавам, света непрекъснато се променя. Не можем непрекъснато да отлагаме нашата работа. Затова считам, че този аргумент да означава, че не трябва да работи парламента. Що се отнася до работата, която беше свържена, а, че работата не е добра, това е обидно. Докладчика, докладчиците в сянка се докораха, договориха и имаше различни изказвания, някои странни, свързани с работата на парламента и бяха предложени различни въп... различни съображения за това, но ние работихме усърдно, изготвихме един а, добър текст а, и за това предлагам той да бъде гласуван. Благодаря. Ще направим поименно гласуване. За означава отлагане, не означава да продължим по дневния ред, е, така както го приехме. Сега, който е за да натисне, че подкрепя отлагането и не, ако не го подкрепя. Всички гласуваха ли край на гласуването? 19 за, 21 против. Няма да има отлагане. Елиса. Елиса. Благодаря, госпожа председател. Като отчетох резултата от гласуването, искам да помоля колегите да променят, да приемат промяна в гласуването на два доклада. Имаше последни изменения по моя доклад, а тук става дума за пакет. Като пакет за нас е важно първо да разгледаме моя доклад и втория доклад след това, защото такава е поредността. В моя доклад настъпиха промени в последната минута и това може да засегне споразумението, което е постигнато. Аз съм съгласна с господин Гозес по въпроса. Благодаря. Има ли някой, който да се изкаже в подкрепа на промяната, на поредността в дневния ред? Първо да гласуваме доклада на Ферера, след това на Жан-Пол Гозес. Има ли някой, който подкрепя това изменение? Удо? Мисля, че така и така задачата ни е доста сложна. В миналото вече сме установявали, че госпожа Ферейра полага много усилия да обедини вижданията в парламента и да представи компромисни решения, които позволяват постигането на съгласие. Затова смятам, че е, най-малкото от уважение към е, докладчика можем да отговорим на това искане. Жан-Пол, госпожо председател, едва ли някой ще се знада, че съм да се спазва реда, установения ред. Е, това е реда, в който е направено предложението на комисията, това е реда, по който работи съвета, така че няма никаква причина да променяме реда. Аз не разбирам какъв е интереса да се промене ни реда. Освен ако искат непременно да се променят някои неща. Госпожа Ферера каза, че това е маневра, свързана с нейния доклад. Аз съм за това да бъде спазен дневния ред в първоначалния му вариант. Председателката, нека да гласуваме. Който гласува за, означава да се промени дневния ред не означава да запазим първоначалния дневен ред. Моля, гласувайте електронно. Всички гласуваха ли? Come on, please. There's two people who haven't pressed buttons, but... Двама души все още не са гласували. Приключваме гласуването. 18 за, 21 против. Остава първоначалният ред. И така можем да преминем към втора точка от дневния ред, а именно съобщение на председателя. Искам съвсем накратко да кажа, че в съответствие с 73-ти член от правилника преговорите за евро монетите доведе до компромис с съвета, ако няма никакви възражения от групите в тази комисия към компромиса. Проектът доклада ще бъде представен в пленарна зала на второто пленарно заседание през май. Има ли възражение? Не виждам такива, затова благодаря. Сега преминаваме към гласуването по точка 3 и 4. Директивите за капиталовите изисквания и за регламента за капиталовите изисквания. Гласуваме първо директивата, после първа, втора и трета част на регламента. Всички готови ли са? Има едно-две изменения, всъщност две, които ще обявя, когато стигнем до тях. Ако някой се, се обърка, моля да даде сигнал. Преди да започнем, докладчика от Маркарас иска да каже няколко думи. Бих желал само да благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички наши сътрудници, както и на сътрудниците от секретарията, тъй като всички работиха много усилено през последните седмици по едно изключително сложно досие. Независимо от проблемите, бяха постигнати 46 компромиса общо. По-конкретно по директивата постигнахме 36 компромисни текста. Независимо от твърде различния подход по отделни въпроси. Очевидно всички ние се ръководихме от една по-висша, обща за всички нас цел. И затова благодаря много на всички, които допринесоха за постигането на тези компромиси. Вие знаете колко е важно е, да се работи конструктивно и в дух на съгласие по едно много сложно досие. Още повече, че става дума за изключително актуални проблеми, свързани с финансовия сектор, с банковия сектор и с създаването най-вече на заетост, на стабилност. Ние бихме желали да изпратим верния сигнал към финансовия сектор. Не винаги, може би, съм намирал най-подходящите думи, но мисля, че и по отношение на министрите от този ресор изпращаме един ясен сигнал. Благодаря на всички още веднъж. Благодаря, Отмар. Започваме гласуване по директивата 78 изменения. Кой е за? Против? въздържали се, приема се 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осемдесет опада. 81 и 82 за, против, въздържали се, приемат се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. 95-то изменение за, против, въздържали се. Електронна проверка. Струваме се, че е приятно, но нека да проверим. Поимено гласуване. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се 26 за, 17 против. 90-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Струва ми се, че е прието, но нека да проверим по именно гласуване. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 27 за, 16 против. Приема се. 93-то изменение за, против, въздържали се. Приема се със същото мнозинство. Компромис Б за, против, въздържали се. Приема се. 105-то изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 106 за, против, въздържали се. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да проверим. Електронна проверка. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се 22 за, 22 против. 108 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис АВ. за, против, въздържали се, приема се. Компромис С с устно изменение. Променя се точка за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се. Струваме се, че се я приема, но нека да проверим. Електронна проверка. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Сто и 115 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се, 117 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Ю, за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. 126-то изменение. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се 23 за, 22 против. 127 за, против. Въздържали се електронна проверка по 127. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се с един глас повече 23 срещу 22. 128 изменение за. Против. Въздържали се. Съжалявам, но трябва да проверим, защото не беше ясен резултата. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се.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 въздържали се електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Компромис J за, против, въздържали се. Приема се. Компромис К за, против, въздържали се. Приема се. 164 за, против, въздържали се, електронна проверка по 164-то изменение. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се 23 гласа за, 22 ма против, 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се. Не е ясен резултата. Електронна проверка по 167 изменения. Край на гласуването. Приема се 23 гласа за, 22 против. Компромис Л. За. Против въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 169-то изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли?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 против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Q за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се. Струва се, че се отхвърля, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Да, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се. Струваме се, че се отхвърля, но по-добре да проверим. Моля, гласувайте по 230 изменения. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се 22 за, 23 против. 231 <laughs> за, против, въздържали се електронна проверка по 231 изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването? Да, приема се 23 за, 22 ма против. 232 за, против, въздържали се, приема се. 233 за, против, въздържали се, струваме се, че се приема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 против, въздържали се, приема се. 270 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. Изменение е нещо ново, не се обхваща от компромиса. 312 изменение, гласуваме по него. Надявам се да имате указания как да гласувате. 312, това е поискане на зелените. Това е изменение за квоти за на база пол. 312 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Чек! Хей, хей, come on. the vote, the vote, the vote is open. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 22 за, 22 му против. Отхвърля се. Well, look, there was somebody... Може би някой не е гласувал, но аз ви предупредих от началото още. Извинявам се. You're not... You are joking. Шегувате се. Are you sure that you, your machine wasn't working? Сигурен ли, си, че, сигурен ли сте, че не ви е работил апарата за гласуване? If you... oh, let's try again. We'll open... Добре, нека да опитаме отново начало на гласуването. 45 души сега гласуваха и се приема с 23 гласа за, 22 против. Внимавайте, не се вдъхновявайте толкова. И така, компромис У. За, против, въздържали се, приема се. Моля за тишина. 330 за, против, въздържали се, отхвърля се 335 за, против, въздържали се, електронна проверка по 335 изменение, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Още един. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се 22 за, 22 против. Okay, we'll take it, we'll take it again. When... Добре, ще го прегласуваме. if you're against it... Ако гласувате против, пада да така или иначе. Моля, когато натискате бутончето, Следете дали е светва. Компромис В. За. Против. Въздържали се. Приема се. 344. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис W. Искам да обясня как ще гласуваме този компромис. Ще гласуваме Okay, we're going to vote. Ще гласуваме по различните части на изменението. Първо ще гласуваме по устното изменение на е ИСР дали да се добави текста накрая, след това ще гласуваме дали да става дума за 50 или 75%. Ако бъдат отхвърлени тези предложения, ще гласуваме компромиса с внесените изменения. И така, първо устното изменение на ECR. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Електронна проверка. Has everybody voted? Three more to vote. One more. Още един остава на гласувам. Всички вече гласуваха. Отхвърля се 10 за, 35 против. А сега гласуваме по за 50% електронно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се 20 за, 24 против. Сега гласуваме електронно по предложението за 75%. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се също. Сега гласуваме компромис а, в първоначалния му вариант, тъй като ни настъпиха промени. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 351. За? Против? въздържали се. Нека да проверим изменение 351. Край на гласуването 23 за, 22 против. Приема се компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Изменение 372 за, против, въздържали се, приема се. 373 за. Искате проверка по 372. Това е мое изменение, така че трябва да го проверя. Моля, гласувайте. Много хора още не са гласували. 10, 9. Още петима не са гласувани. Ли? Още двама. Край на гласуването. Приема се 27 за, 18 против. 373 за, против, въздържали се, приема се 374 за, против, въздържали се, приема се компромис Y за, против, въздържали се, приема се компромис Z за, против, въздържали се, приема се 379 за, против, въздържали се, отхвърли се 385 за, против, въздържали се, отхвърля се 389 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромиса АА за, против, въздържали се, приема се. 395 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 395. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 18 против, 396 за, против, въздържали се, приемат се. 407 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Б, за, против, въздържали се, приема се. 420 за, против, въздържали се, приема се 421 за, против, въздържали се, приема се 422 за, против, въздържали се, приема се 424 за, против, въздържали се, приема се 425 за, против, въздържали се, приема се 426 за, против, въздържали се, приема се 427 за, против, въздържали се, приема се 428 за, против, въздържали се, приема се А, С, компромис за, против, въздържали се, приема се компромис А, Д, с устно изменение Съгласни ли сте с устното изменение? Гласуваме го с устното изменение за, против, въздържали се. Искате да гласуваме първо само устното изменение. Нека тогава да гласуваме за формулировката на устното изменение само. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се 23 за, 22 против за устното изменение. Сега гласуваме компромис АД с устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че се приема. Сега преминаваме към 450 изменение за, против, въздържали се, електронна проверка. Струваме се, че се приема. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се 21 гласа за, 21 против. 451 за, против, въздържали се, отхвърля се, 452 Електронна проверка искате по 451. Добре. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 36 гласа против, 9 за. Така че, Вики, струваме се, че бях права. Изменение 452. За против, въздържали се, електронна проверка по 452 изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се 25 за, 18 против. Компромис А Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис АФ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АГ за, против, въздържали се, приема се. 502 изменение за, против, въздържали се. Електронна проверка по 502 изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се 23 за, 22 против. Компромис АХ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АИ за, против, въздържали се, приема се. АДЖ за, против, въздържали се, приема се. 522 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис АК за. Има устно изменение първо. Първо нека да гласуваме устното изменение. Кой е за устното изменение? Против, въздържали се, приема се. Сега компромисното изменение с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 524 за, против, въздържали се, отхвърля се, 525 за, против, въздържали се, отхвърля се, 526 за, против, въздържали се, отхвърля се, 527 за, против, въздържали се, отхвърля се, 528 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис А, Л, за, против, въздържали се, приема се, АМ за, против, въздържали се, приема се. А, В, за, против, въздържали се, приема се. 534 изменени за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 535 за, против. Кой е за 535? Против. Въздържали се, приема се електронна проверка на 535 изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се 25 за, 18 против. При това положение 536 отпада. Компромис АН за, против, въздържали се, приема се. Компромис АО за, против, въздържали се, приема се. 552 за, против, въздържали се. Струваме се, че се е отхвърля, но нека да проверим. 552 изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването.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 Струваме се, че се приема, но нека да проверим 47 изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 49 за. 48, извинете, за, против, въздържали се. Електронна проверка по 48 изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка, 49-то изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването отхвърля се. 50 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Изменение 50. Моля, гласувайте. Ако не вдигате ясно ръка, се налага електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 51 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 52 и 53 за, против, въздържали се, приемат се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се.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 68 за, против, въздържали се, приема се, 69 за, против, въздържали се, електронна проверка, 69 то изменение, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се 27 за, 18 против, 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АС за, против, въздържали се, приема се. Компромис АТ за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се. Електронна проверка 75-то изменение. Моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се 22 за, 23 ма против. Електронно гласуване по текста с внесените изменения. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте, защото приключвам гласуването. Край на гласуването. 43 за, 1 против, няма въздържали се. Сега по законодателната резолюция, електронно гласуване, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Още трима трябва да гласуват. Край на гласуването. 42 за, 1 против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. Oh, Още много работа има. Продължаваме по първа част.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 Okay, compromise. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 239 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за против, въздържали се, приема се. Компромис Е за против, въздържали се, приема се. Изменение 298 за против, въздържали се, приема се. Електронна проверка 298. Моля гласувайте. Four more to vote. Is everybody who's voting? Всички ли гласуваха? Още двама. Прекратявам. Приема се. 24 на 18. 299 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис F за. Против. Въздържали се. Приема се. 308 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Г за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Х за. Против. Въздържали се. Приема се компромис и за, против, въздържали се, приема се. Компромис Джей. за, против, въздържали се, приема се. Изменение не, пада. Ако падна 355 и 360, приехме ли ги? Не са прияти, затова 357 за, против. 357 против, въздържали се, отхвърля се. 354 за, против, въздържали се, отхвърля се. 361 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Okay, this is compromise L. Компромис L. Устно изменение в края инструменти с множествени дивиденти няма да могат да участват в случаи на системно важни финансови институции, така както е описано в член 132 на директивата. Искате ли да гласувам устното изменение отделно? Yeah, okay. All those in favor... Кой е за устното изменение? Против? Въздържали се? Отхвърли се? Следователно продължаваме с гласуване по компромиса без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Преминавам към компромис М. За, против, Мисля, че се приема, защото е подписано от НП, Жан Пол. Въздържали се, приема се. 409 за, против, въздържали се, отхвърля се. 415 за, против, въздържали се, приема се. 28 пада. Докладчика пада ли 28? Пада, добре. 416 за, 416 за, против, въздържали се, приема се. 417 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. 422 и други за, против, въздържали се. Отхвърля се. Добре. Електронна проверка по 622. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 15 за, 29 против. Компромис О. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис П. За. Против въздържали се, приема се. 434 Сусно изменение. Мисля, че цялото може да се гласува. Кой е за? Против, въздържали се. Мисля, че се прие, но нека да направим електронна проверка и така гласуваме електронно. 434 с Сусното изменение. got some more voting to do. Има още не гласували. Okay. Four more people to vote. Още четирима. Прекратете гласуването. Приема се. 28 на 14. 4-3-5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Check 4, Нека да проверим 435. On. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 25 на 16. 436 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 437 за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 Всички ли гласуваха? Още два му остават. Right, Прекратете гласуването. 7 за, 36 против. Um, compromise. Compromise. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. 498 за, против, въздържали се, отхвърля се. 499 за. Въздържали се. Отхвърля се. 500 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 501 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 502 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 503 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 504 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис Те за, против, въздържали се, приема се. Е, извинете, връщаме се назад. Имаше устно изменение по компромис Т на другата страница. Погледнете го. Устното изменение се казва... It's on the amendment. It's not on the compromise.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 против, въздържали се, приема се. 5-1-4 за, против, въздържали се, електронна проверка. Three more to vote if you're voting. Още трима. Two more to vote. I'm closing. Close the vote. Прекратете гласуването. Приема се. 26 на 17. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 7 за, против, въздържали се, приема се 5. 1.8 8 е покрито, хубаво то пада, компромис W за, против, въздържали се, приема се. Компромис Компромис Хикс за. Против въздържали се. Приема се. Компромис Y или Y за. Против въздържали се. Приема се. Компромис Z за. Против въздържали се. Приема се. Компромис АА за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 46 за против, въздържали се, приема се. Компромис А, Б с устно изменение от социалистите и демократите. Това е доста дълго устно изменение, ще гласуваме първо по него. И така, компромис А, Б, устно изменение от социалисти и демократи за. Против, Въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка, добре. Още четирима. Прекратете гласуването. 17 за, 24 против. И така, сега преминаваме към първоначалния компромис за против, въздържали се, приема се. Изменение 587 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 588 за, против. Кой е против 588? електронна проверка, тъй като не вдигате достатъчно ръце. Още четирима, още трима. Всички ли гласуваха? Прекратявам гласуването. Приема се 21 за, 20 против и няколко не гласуващи. 589 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис А Е за, против, въздържали се, приема се. 600 за, против, въздържали се, приема се. 601 за, против, въздържали се, приема се. 602 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис АФ. Първо тук има устно изменение от ЕКР. Значи първо гласуваме по устното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега по целия компромис за, против, въздържали се, приема се 603 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, Г за, против, въздържали се, приема се. 605 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АХ за, против, въздържали се, приема се. А И за, против, въздържали се, приема се. А Дж за, против, въздържали се, приема се. 622 за, против, въздържали се, приема се. АК за, против, въздържали се, приема се. АЛ за, против, въздържали се, приема се. А, М с разделно гласуване. Първо ще гласуваме по компромиса без 16D и след това ще гласуваме по 16D. И така, компромиса без 16D за, против, въздържали се, приема се. 16D за, против, въздържали се, приема се. 639 за, против, въздържали се, приема се. А Н за, против, въздържали се, приема се. I'm just trying to work out how many oral amendments it is. It's the same amendment. Същото изменение е записано два пъти и така устно изменение от ЕКАРЕ за експозицията на ипотеките. Устното изменение първо ще гласуваме. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. И след това компромиса като цяло за, против, въздържали се, приема се. Изменение 669 не. Връщаме се назад. Компромис АП с изменение Параграф 1 and и. Осно изменение за, против, приема се. Сега компромис с това устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега вече към 669 минаваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АКЮ. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 696 за, против, въздържали се. Проверка по 696. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. And that's <laughs> rejected. Отхвърля се. 7 на 34. Компромис А, Р, за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, С. Три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Сега 716 за, против, въздържали се, отхвърля се. 717, който е само за френската версия, за, против, въздържали се. Трябва ли да се гласува? Защо има промяна само във френската версия? Много странно. Във Франция, може би, различни правила има. Жан-Пол? Si, si on écrivait notre droit en français, il n'y aurait pas de problème. Mais comme on Ако трябва да ни лишат от права в Франция, окей. Okay. Но тук става дума за хармонизиране на термините. We don't normally vote on these. Rapporteur, do we need to... Докладчика, трябва ли да гласуваме? Okay, I think that's a correction. So I think... I... Добре, това е корекция, няма нужда, значи. That's a correction, yeah? Right, okay. Uh-huh. Then uh, compromise 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис АО за, против, въздържали се, приема се. Компромис АВ за, против, въздържали се, приема се. сменение 727 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, електронна проверка по 727. Four more to vote. Още четирима, трима, двама. Прекратявам гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се 20 на 22, 7, 2, 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А, W, за, против, въздържали се, приема се. 735 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 737 за, против, въздържали се, отхвърля се. 738 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А Хикс за, против, въздържали се, приема се. AY. Е, Компромис А Y за, против, въздържали се, приема се. А Z за, против, въздържали се, приема се. 749 за, против, въздържали се, отхвърля се. Така и сега продължаваме с втората част на същото гласуване. Няма да гласуваме по целия регламент, докато не стигнем. Стигнали сме до втората част. Okay, you ready to go? Amendment 750. 750 за, против, въздържали се. Проверка, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. That's carried 31 to 10. 31 на 10. 56 за. Против, въздържали се, приема се. А, а, а, три части. Първа част за. First part of A. Първа част на 3А. За. Против. Въздържали се не вдигате достатъчно ръце на, особено зелените, така че ми осложнявате живота. Right, we have to check. Проверка по първата част по 3А. Open, open the vote. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Okay. Is everybody... Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 756 за. Против. Въздържали се. Приема се. 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис ААБ за. Против. Въздържали се. Приема се. 765 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ААЦ за. Против. Въздържали се. Приема се. 766 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Okay, can we do 7 767 до 774 заедно. Можем ли ви ги гласуваме? 767. 767 до 769. Добре. Заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 771. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 772. За. Против въздържали се, отхвърля се 773 за, против, въздържали се, отхвърля се 774 за, против, въздържали се, отхвърля се 58 за, против, въздържали се, приема се ААД за, против, въздържали се, приема се. ААЕ две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. ААФ за, против, въздържали се, приема се. 791 за, против, въздържали се, отхвърля се, 792 за, против, въздържали се, отхвърля се, 793 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 793. Всички ли гласуваха? Остават още няколко. Само един. Всички са гласували. Прекратете. Отхвърля се. 17 на 27. 795. 795 за, против, въздържали се, приема се. 796 за, против, въздържали се, отхвърля се. 798 за, против, въздържали се, приема се. 800 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 801 за, против, въздържали се, приема се. 802 за, против, въздържали се, приема се. 803 за, против, въздържали се, отхвърля се. 804 за, против, въздържали се, отхвърля се. 805 за, против, въздържали се, приема се. 806 за, против, въздържали се, отхвърля се. 807 за, против, въздържали се, отхвърля се. 808 за, против, въздържали се, отхвърля се. ААГ за, против, въздържали се, приема се. ААХ за, против, въздържали се, приема се. ААИ за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към следващото, което е третата част от този един и същ списък – и всъщност той се дели също на две части. Самата трета част се дели на две части. Готови ли сте? Изменение 64 за, против, въздържали се, приема се 65 за, против, въздържали се, приема се 814 за, против, въздържали се, приема се 66 за, против против, въздържали се, приема се. И 7 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Не мога да го направя, ако не вдигате ръце. 815 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 816 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7, за, против, въздържали се, приема се. А А Дж за, против, въздържали се, приема се. А А К за, против, въздържали се, приема се. А А Л за, против, въздържали се, приема се. 828 за, против, Всички групи трябва да гласуват. Инак ще го правим електронно. Проверяваме 828. King 828. Проверка. Votes open on 828. Hopefully. Моля гласувайте. 828. 828. Has every voted vote? Всички гласуваха. Прекратете. Отхвърля се. 18 на 26. 829. За против, въздържали се, отхвърля се. 830 за, против, въздържали се, отхвърля се. 831 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 832 за, против, въздържали се, приема се. 833 за, против, въздържали се, приема се. ААМ за, против, въздържали се, приема се. ААН за, против, въздържали се, приема се. ААО за, против, въздържали се, приема се. 855 за, против, въздържали се, приема се. 856 за, не, има устно изменение първо. Това са корекции. 856 с устното изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 859 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 860 е за. Против. Въздържали се. Приема се. 861 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромиса АП за. Против. Въздържали се. Приема се. А, ку, за, против, въздържали се, приема се. А, а, ар, за, против, въздържали се, приема се. А, а, с, с едно допълнително устно изменение. Добре, устното изменение е първо, устно изменение за, против, въздържали се. Електронна проверка Устно изменение по ААС. Those, yeah, close the vote. And that is carried 25 to 7. 25 на 17. Компромис с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Okay, we, we, we love that tune. We want to check on... И така, проверка по компромис ААТ. Не, извинявайте. ААС. Електронна проверка. Five more to vote. Four two. Прекратявам гласуването. 38 на двама. За. А, Т за, против, въздържали се, приема се. 891 за, против, въздържали се, отхвърля се. 892 за, против, въздържали се, приема се. А, ДБ с устно изменение от ГУЕ. Устно изменение първо за. Кой е за устното изменение? Против, въздържали се, приема се. Компромиса с устното изменение за. Против, въздържали се, приема се. 899 за. Против, въздържали се, приема се. 900 за Не може да се гласува, докато всички си говорите. 900 за, против, въздържали се, отхвърля се. ААУ за, против, въздържали се, приема се. 912 за, против, въздържали се, отхвърля се. АВ за, против, въздържали се, приема се. АВ за, против, въздържали се, приема се. А, Хикс с устно изменение на зелените. Всъщност това е една корекция. Така че общо ще гласуваме за. Адмар, устното изменение, отделно ли го искаш? Добре, само устното изменение тогава. Отделно. Устното изменение. Кой е за? против, въздържали се. Мисля, че бе прието, но електронна проверка. Проверка за гласуване по устно изменение. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. И сега гласуваме по компромиса за, против, въздържали се, приема се. А, А, Y за, против, въздържали се, приема се. 927 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, Д, Ф за, против, въздържали се, приема се. First of all, има първо едно устно изменение по първата част и след това отделни части. Сега по устното изменение първо за, против, въздържали се, устното изменение се отхвърля. И сега вече гласуваме по компромиса без определен ред. За, против, въздържали се, приема се и след това гласуваме по C, D и А. За, против, въздържали се, приема се. C, D и E, извинете. Сега продължаваме нататък, много нататък, много напред. На 20-та страница моя е това. Търсим А, Б, А. Компромис АБА за, против, въздържали се, приема се. Компромис АББ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АБЦ за, против, въздържали се, приема се. АБД за, против, въздържали се, приема се. АБЕ има устно изменение от зелените. Първо устното изменение гласуваме за, против, въздържали се, приема се. И компромиса с устното изменение сега за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към АБФ с устно изменение на ЕКАРЕ. Устното изменение първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромиса такъв какъвто е бил за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме на изменение 1168 за против, въздържали се, отхвърля се. А, Б, Г, добре, за, против, въздържали се, приема се. А, Б, Х, за, против, въздържали се, приема се. Едно, две, 1218 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 1218. Проверяваме 1218. Сега имаме един глас повече за НП. Един трябва да спре да гласува. Някой, който току-що е започнал да гласува, да спре. Продължава да е включен един повече. Има един повече. Добре, прекратете гласуването. Отхвърля се. 22 за, 23 против. Компромис А, Б и за, против. Въздържали се, приема се. А, Б, Дж за, против, въздържали се, приема се. АБК за, против, въздържали се, приема се. АБЛ за, против, въздържали се, приема се. АБМ с малко устно изменение в края, където пише до 1 януари 2015 да се оповестят за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим електронна проверка. АБМ устно изменение. Устното изменение по АБМ. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли всички? Още маличко. 26 са, 18 против. Приема се.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 1264. Кой е за? Против? Въздържали се? 1264. Проверка. Всички ли гласуваха? Отхвърля се 16 за, 27 против. Едно 2 за против, въздържали се, отхвърля се. Едно 2 за против, въздържали се, отхвърля се. Едно 2 приема се. Едно 2 аз съм съгласна с докладчика, това е мое изменение, приема се. 1300, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. А, Б, Н, за, против, въздържали се, приема се. 1309 приема се 13.10 10 за, против, въздържали се, приема се едно, 13-15 за, против, въздържали се, е, приема се. 13-14 за, против, въздържали се. Проверка по 13-14. 1314. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се 23 към 21. АББ за против въздържали се приема се. АБК за против въздържали се приема се. АБР устно изменение. Устно изменение. Кой е за устното изменение? Против. Въздържали се. Струва ми се, че е прието, но нека да проверим. Обедена съм, че искате да знаете резултата. Има ли други желащи? Край на гласуването. Приема се 27 за, 18 против. АБР с устното изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 13.38 за. 13.38 against. Abstentions. Въздържали се, отхвърля се. АД за. Против, въздържали се, приема се. АБС. Жали се, приема се. АБТ в няколко части. Okay. You haven't got this in your voting list, so you've got to listen. Um... Трябва да внимавате, защото а, това не е включено в списъка за гласуване. Моля за внимание. So I, I'm, I'm about to tell you what's happening. Искам да кажа точно за какво става дума. Да, Гудо техническо съобщение. Ние сме предвидили е, определено гласуване в списъка за гласуване, но има очевидно грешка, така че много моля да ме извинят колегите от моята група. Right. So, here we go. Добре. Най-напред е, в встъпителния параграф е, без по all exposures or for exposures to one or more sectors. Това е първоначалния параграф да се добавят тези думи. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Yeah, I'm totally confused as to what's happening now, but um, we will check that. Малко съм объркана какво точно трябва да стане.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 Извинете, много е объркващо това, което имам написано тук. Така, гласуваме сега за думите, които изключихме, да се включат отново в параграфа. Тоест всички for all exposures for exposures to animal sectors. Кой е за? Против? Въздържали се? Трябва да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 21 за, 23 против. Тези думи се отхвърлят. Сега трябва да гласуваме отделно по точки 2b до к. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това от КБ до е за, против, Въздържали се, приемат се. Няма да гласуваме сега по компромис АБТ, защото го променихме, нали така? Yeah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 гласувахме без думите for all exposures or for exposures to one or more sectors, regions or member states. И сега преминаваме от АБТ нататък. Изменение 1360 за, против, въздържали се, отхвърля се. АБУ с устно изменение. Ring Fencing for SMEs. Нека първо да гласуваме устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромиса с тези думи за, против, въздържали се, приема се. 1384 и 1385 за, против, въздържали се, приема се. 1389 за, против, въздържали се, приема се, 1390 за, 1390, кой е за, против, въздържали се, приема се, 1391 за, против, въздържали се, приема се 1392 за, 1392 против, въздържали се, електронна проверка по 1392, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се 23 за, 21 гласа против. okay. well, 23 Да, с ваша глас става 23 срещу 22. Пак се отхвърля. You voted the wrong way. Okay, look, let's, let's reopen the vote just to be Добре, за да сме сигурни в резултата, нека да прегласуваме 1392. Моля, гласувайте. Още двама души трябва да гласуват. Прекратявам гласуването. 21 за, 22 против. Някой е изчезнал междувременно. Тринайсе. 93 за. Yeah, it is. It's 13... 1393 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка по 1393. Моля, гласувайте. Ако бързо натискате бутона, ще стане по-бързо. Край на гласуването. 26 за, 18 против. 13.94 за против, въздържали се, приема се 1395 за, против, въздържали се, приема се компромис АБВ за, против, въздържали се, приема се компромис АБВ за, против, въздържали се, приема се 1403 за, против, въздържали се. Струваме се, че се приема, но нека да проверим. 14.03. Моля, гласувайте по 14.03. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Един глас повече от НП. Край на гласуването. 13 за, 12 против. Приема се. Компромис АБ Хикс. За, против, въздържали се, приема се. 14-23 за, против, Въздържали се електронна проверка 1423. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 22 за, 22 против. Компромис АБ, Y за, против, въздържали се, приема се. АБЗ за, против, въздържали се, приема се. АЦА за, против, въздържали се, приема се. АЦБ за, против, въздържали се, приема се. АЦЦ за, против, въздържали се, приема се. АЦД за, против, въздържали се, приема се. АЦЕ за, против, въздържали се, приема се. АЦФ първо има устно изменение. Кой е за устното изменение? Против, въздържали се, отхвърля се. Без устното изменение, за, против, въздържали се, приема се. 1462 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис АЦГ за, против, въздържали се, приема се. 1471 за, против, въздържали се, приема се. АЦХ за, против, въздържали се, ЕЦИ за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се 1476 за, против, въздържали се, отхвърля се, ACJ за, против, въздържали се, приема се, АЦК за, против, въздържали се, приема се, 1482 за, против, въздържали се. Четиринайсет Електронна проверка по 1482. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 27 за, 18 против, АЦЛ за, против, въздържали се, приема се, АЦМ за, против, въздържали се, приема се. АЦН за, против, въздържали се, приема се. АЦО за, против, въздържали се, приема се. 15.04 за, против, въздържали се, отхвърля се, 15.05 за, против, въздържали се, отхвърля се, АЦП за, против, въздържали се, приема се. Имаме две альтернативи. дали да имаме законодателен или делегиран акт. Първо, за альтернатива първа гласуваме. е за законодателен акт, альтернатива 2 са делегирани актове. Ако искате делегирани актове, гласувате с не за альтернатива 1. Компромис АЦК, първа альтернатива за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора альтернатива за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЦР за, против, въздържали се, приема се. АЦС с две альтернативи. Първо законодателен акт, второ делегиран акт. Кой е за първа кой е за альтернатива 1? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора альтернатива за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АЦТ за. Против. Въздържали се. Приема се. 1596 за, против, въздържали се, приема се. 1597 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЦЮ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЦВ за, против, въздържали се, приема се. 1610 за, против, въздържали се, отхвърля се АЦВ, с осно изменение. Първо гласуваме устното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се компромиса с устното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16-13 за. Против. Електронна проверка по 16-13 и 16-14. 16.13 и 16.14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 22 за, 20 против. Компромис АЦ Хикс за, против, въздържали се, приема се. АЦЗ за, против, въздържали се, приема се. 16-17 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16-18 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16-19 за, против, въздържали се, електронна проверка по 16-19, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 16-20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16-21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. АДА за. Против. Въздържали се. Приема се. 16, 16-30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16.31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващите са оттеглени. 16.37 за, против, въздържали се, приема се 16.38 за. И до 41 заедно, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Извинявайте, Рамон. Сега 140 за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 електронна проверка по 154 и 155. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. 156 за. Всъщност това отпада. 157 за. Против въздържали се. Приема се. 158 за против въздържали се, приема се 159 за, против въздържали се, приема се 160 за, против въздържали се, отхвърля се 161 за, против въздържали се, приема се 162 за, против въздържали се, приема се 163 за, против въздържали се, приема се 164 за, против въздържали се, отхвърля се 165 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 165. Един глас повече от НП. Моля да се коригирате. Край на гласуването. 21 за, 24 против, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се. Електронно гласуване по 169 изменение. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. 169 за, против, въздържали се, применяме се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. АДЦ в две части. Първа част за, против. Удо. Ние гласуваме 49 в две части и след това 49Б, нали така? Тоест повече от две гласувания ще има. Първата част от 48А, после втората част е която е дадена в удебелен шрифт. За първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против. Електронна проверка по втора част. Отново един глас повече от НП. Край на гласуването. 25 за, 18, 19 против. Сега останалата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се.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 5 и 179 за, против, въздържали се, приемат се, 6 за, против, въздържали се, приема се, 180 за, против, въздържали се, приема се, 181 за, против, въздържали се, отхвърля се, 7 за, против, въздържали се, приема се, АДД, с устно изменение. Първо гласуваме устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички гласувате ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Останалата част от компромис АДД за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се 192 за, против, въздържали се, приема се 193 за, против, въздържали се, отхвърля се АДГ за, против, въздържали се, приема се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 против, въздържали се електронна проверка по 212 изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край. Гласуването 23 за, 21 против. 213 за, против, въздържали се, приема се 214 за, против, въздържали се, приема се 10 за, против, въздържали се, приема се 215 за, против, въздържали се, приема се. 218 за, против, въздържали се, отхвърля се 219 за, против, въздържали се, приема се 220 за, против, въздържали се, електронна проверка по 220 изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се 221 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 223 за. Против. Въздържали се. Приема се. 224 за. Против. Въздържали се. Приема се електронна проверка. Електронна проверка по 224 то изменение. Край на гласуването. Приема се 25 за, 18 против. Електронно гласуване по текста с внесените изменения. Моля, Гласувайте. Край на гласуването. 44 за, няма никой против, няма въздържали се. Right, one more, one more on... А сега за законодателната резолюция, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Come on, there's 11 more to do. Come on, find the energy for the... Моля, гласувайте законодателната резолюция. Отново един глас повече от НП. Край на гласуването 44 гласа за, няма против. Госпожо председател, предлагам да направим кратка пауза. Добре, 5 минутна почивка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 No, no, no. The, the, the rapporteur has, has indicated um, that, that he... Докладчикът каза, че иска да започне преговори с съвета и светлината на 17-то правило от процедурния правилник, комисията ще вземе решение да влезе в преговори. Искате ли да кажете нещо? Бих искал да благодаря за резултата. Да, този резултат от гласуването укрепва позицията на парламента при преговорите, защото ние, надявам се, ще постигнем по-добър резултат, отколкото постигнатите компромиси. И бих призовал да започнем колкото е възможно по-бързо с преговорите. Ние сме готови. Надяваме се, че и съветът ще бъде готов. Standard... Благодаря. Следвайки правилника, мандата за преговорите ще бъде по доклада, който току-що гласувахме. Екипът ще, се, ще включва докладчика, докладчиците в сянка и председателят ще докладваме пред координаторите, пред комисията или и пред двете. Началната среща на триалога е на 23 май от 3.30 до 5.30 след обяд. Комисията искаше да ни благодари. За съжаление, обаче имаме много работа, така че Нека да приемем, че сте ни благодарили, Марио. Много ви моля, защото иначе след всеки доклад ще има някой, който ще иска да вземе думата и не искам да допусна такъв а, прецедент. Знам, че искаше да ни благодариш, така че благодарил си ни. Преминаваме към а, гласуването по доклада ГОЗЕС, на Пол ГОЗЕС, извинете. No! We're taking it as read that you said thank you, but... but... Приемаме благодарностите за факт. До 8 часа сме в тази зала, имаме да гласуваме още. Доклада Гозес. Готови ли сте? Елиза иска думата. Искам да благодаря на господин Козес, както и на докладците за сътрудничеството. Искам а, също така да внеса едно искане. Не е записано тук, че социалистите и демократите подкрепят всички компромисни изменения, с изключение АА и АН, където има гласуване по съвест. Отвъд тях ние приемаме. Съжалявам, че не е записано в списъка. Добре, социалистите подкрепят всички компромиси с изключение на тези два. Жан Пол, направо гласуваме ли да? Okay. Uh, amendment 47. 47 изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се. Бих искала да направим проверка по изменение 8, електронно гласуване. E два гласа повече от НП. Да, сега нещата са наред. Край на гласуването 25 за, 18 против. 92 изменение. Отпада. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. Кой е за, против, въздържали се, приема се.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 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Да, компромис Р. За, против, въздържали се. Приема се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ДВВ за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Компромис Z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 Компромис АД е за, против, въздържали се, приема се. 30 е, заетост, за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А е за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. 207 искате проверка? Добре, електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Да, отхвърля се 20 за, 21 против. 31 за, против. Въздържали се. Позволете ми да направим проверка и по 31. Не съм сигурна, че зелените дават ясен знак. Voted, Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 206. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АФ. За, против, въздържали се, приема се. 208 за, против. Въздържали се, но искам да направим проверка. Бихте ли гласували отново? 208. Всички ли гласуваха? Благодаря. Да, приема се. 23 за, 20 е, против. 210. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 212 изменение за, против, въздържали се. Позволете ми да подложа на проверка и 212. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 211. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 213. За. Против въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АГ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АХ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АДЖ за, против, въздържали се, приема се. Извинете, сега е Джей, за, против, въздържали се, приема се. А. 220 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЛ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АМ за, против, въздържали се, приема се. АН за... О, извинете. Имаме устно внесено изменение по АН. Нека първо да гласуваме за устното изменение. За, против, въздържали се, отхвърли се. А сега вече по АН компромиса за, против, въздържали се, приема се. Ако желаете, ще направим проверка. Да, гласуваме по компромис АН. Електронно гласуване. Край на гласуването. 25 за, 17 против. Приема се. 229 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 33 на Комисията по заедостта за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис АО за, против, въздържали се. Приема се. 2-3-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АП за, против, въздържали се, приема се. 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2, 4, 4 за, против, въздържали се, приема се. Щом настоявате, ще направим проверка по 244 изменение. Всички вече гласуваха. Край 25 за 18 против. Приема се. Компромис А Р. За против въздържали се. Приема се. А С. За против въздържали се. Приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 247. Но, да, в крайна сметка става дума за идентични изменения. Тоест, 248 се гласува сега. Отхвърля се. 249 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, приема се. 253 за, против, въздържали се, приема се. А, В. Следващият компромис за, против, въздържали се, приема се. Е, комисия по заедостта 2 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, за, против, въздържали се, Приема се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис АЗ за, против, въздържали се. Приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, Нека да направим проверка по 69, моля. Votes closed. That's carried. Край на гласуването. 23 за, 20 против. Приема се, да. 70 за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Със същото мнозинство. 71 за против, въздържали се. Също се приема със същият брой гласове. Компромис ААА за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 и други идентични за, против, въздържали се, приемат се. 79 за, против. М Трудно ми е да реша. 79 проверка. Край на гласуването. Е, със сигурност се отхвърля, да, <laughs> както виждате. 80. За, против, въздържали се, отхвърля се. А, А, Б. За, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се 83 за, против, за, против. Гласуваме по 83-то изменение, моля. Кой е за? М 83-то изменение трябва да бъде гласувано, поне така е по моя списък. 83 са, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 5 е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега крайно електронно гласуване по текста с внесените изменения. Two more to vote. Two more to vote. Още двама трябва да гласуват. Още един. Край на гласуването. 25 за, 4 против, 13 въздържали се. Гласуваме сега по законодателната резолюция. Въздържалите се бяха 13, да. Още веднъж електронно гласуване по законодателната резолюция. Сега вече всички гласуваха. 26 кола са за, 3 против, 14 въздържали се. Да. Искам съвсем накратко да обясня гласуването си ние бяхме за компромисите. Защо решихме да се въздържим? По причините, които споменах в началото. Ние сме в двупакета и по гласуването, което започна в началото на днешната сесия, няма никакви гаранции. Искаме да има усъвършенстване на текста, както и по-добри послания, които изпращаме на обществеността. Right, okay. Where? Where? It's in the next one, right? Yeah, yeah. Okay. You had a long story there. Yeah. Oh, okay. Right. Yeah, I keep it here. Off, off we go. Um, this... Започваме доклада Ферейра. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се 48 за, а те са идентични, извинете. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Член 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка 131. Още двама, един, приключваме. Отхвърля се 18 на 23. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за, против, въздържали се, приема се. 169 за. 169 за, против, въздържали се, при... отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се компромис хаш, за, против, въздържали се, приема се. Пак прескачаме. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис и за, против, въздържали се, приема се, компромис J за, против,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 против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, приема се. 270 Падат някои, да, добре, 276 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка по 276. Добре електронна проверка по 276. Yes, Right, vote's closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Много ви благодаря. Устно изменение към компромис П. Първо гласуваме устното изменение за против, въздържали се, приема се. И сега вече самото изменение, изменено с устното, за, против, въздържали се, приема се. Двеста за, против, въздържали се, Проверка 283. 283. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 22 на 20. 284 пада. 285 за. 285 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ком... Добре, проверка по 285, ако искате. Моля, гласувайте 285. Two to vote, if you're voting. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 22 на 18. Компромис Q. За. Против. Въздържали се. Приема се. 51. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисар. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис РА. За против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. 57. За, против. Е, проверка. По 57, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 3. За. Против въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. Тези падат ли или не падат, пита председателката.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 Проверка по 83. Okay, we've had some wrong voting, so we'll check Някой е сбъркал и затова 83. Видях, че вдигнахте ръка. Two to vote. I'm closing the vote. Votes И така прекратявам гласуването. Приема се 34 на 7. Така че хубаво съм видяла. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. 87 електронна проверка. Oh. One too many EP. Е, има един повече гласуващ. И някои гласуват обратно на това, което си мислих, но няма значение. Приема се. 23 на 21. Right. Um, compromise. Компромис Y за против. Въздържали се. Добре, проверка по компромис Y. Добре, приема се. Добре. Компромис Z. За. Против. Въздържали се. Приема се. ЗА за, против. Компромис ЗА за. In favor. За, против, въздържали се, приема се. It's very difficult for Jean-Paul to Изключително е трудно Жан Пол да ви дава знак, при положение, че някой му говори на главата. Okay. Then... right, we're ready to go. Okay. Продължаваме. 98 за. 98 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка.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 Какво да проверим? АЦ. Добре, електронна проверка по АЦ. Open. Three more, two more. Оставащите гласове моля да гласуват. Приема се 27 на 17. 105 за, против, въздържали се. Приема се 106 за, против, въздържали се, отхвърля се, 107 за, против, въздържали се, отхвърля се, 108 за, против, въздържали се, отхвърля се, 109 за, против, въздържали се, отхвърля се, 110 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис АД за, против, въздържали се, приема се, 114 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. И така, сега ще гласуваме електронно под текста с внесените в него изменения. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Още един остава. Благодаря. 18 за, 12 против, 14 въздържали се. И сега гласуваме по законодателната резолюция. On, Много ви моля, гласувайте по законодателната резолюция. Result, no, Още 11 остават. Five more to vote. Още пет. Остана един. Прекратете гласуването. Благодаря. 20 за, 11 против и 13 въздържали се. So. Right. Hang on, don't, don't go, you can't go. Because... Не се тръгвайте още, защото трябва да говорим за от започването на преговори със съвета. Жан Пол, госпожа председател, искам да направя няколко бележки с ваше позволение. Работата по тези две досиета беше коректна, в дух на сътрудничество. Миналата седмица ние успяхме да постигнем съгласие между докладчика и докладчиците в сянка от основните политически групи. Констатирам, че след като завърши тази работа противно на обичайната практика в парламента, шефовете на политически групи се намесиха в промени в дискусията. Те използваха някои маневри, за да поставят под въпрос работата на докладчиците и докладчиците в сянка. Искам да кажа, че това не е достойно за Европейския парламент. Нормално е комисията да работи, когато се дискутира в нещата, това да става в пленарна зала. Uh, I'm, I'm, I'm listening to the rapporteurs at the moment. Uh момента давам думата на докладчиците. Елиса има думата. Госпожа председател, уважаеми колеги, трябва да благодаря на всички докладчици в сянка, всички докладчици, които участваха в тази работа за много открития, много положителни начин на водене на преговори. Както казах в началото, междувременно животът продължава и считам, че ние отправяме много силно послание. We are sending a very strong... Ние отправяме много силно послание към пленарна зала и към водещите преговори. В смисъл, че моментът не е подходящ да се предлагат само по-рестриктивни дисциплинарни мерки в работата на парламента. Парламента трябва сериозно да бъде ангажиран в измерението растеж. Това е посланието, което ни отправяме за окончателното гласуване с надеждата, че ще можем да подобрим вече свършеното и да отправим едно послание, което да е по-лесно разбираемо от гражданите, които представляваме тук. Това исках да кажа. Благодаря ви. Председателя. Да, обикновено не се предвижда да водим разисквания, Мариан. Ако ви дам думата, всички ще искат да се изкажат след това. Какво искате да кажете Исках да направя декларация, да обясня защо гласува нашата група по начина, по който го направи. Мисля, че имам право на това. Ще говоря на датски, на холандски. Благодаря. Нашият координатор обясни, че след трудно сътрудничество с докладчика и докладчиците в сянка, ние постигнахме съгласие, които спазихме, въпреки някои от промени в последната минута, 5-10 минути преди самото гласуване, което малко затрудни работата ни. В регламента да се говори сега за погасителен фонд и че трябва да се гласува по съвест – Искам да подчертая, че ние спазихме нашата част от споразумението. Ние гласувахме като компромис, защото читаме, че трябва да се премине към преговорите, но когато говорим за погасителен фонд или други подобни, ние казваме не на тази идея. защото става дума в този фонд за 2,3 милиарда евро. Ние искаме да видим истински предложения, за да преценим как да гласуваме, какво да направим. Това е, е, една от, може би, последните мерки, с които разполагаме и не трябва да тръгваме към нея с затворени очи. Да, трябва да се премини към преговори, но ЕНП ще се произнесат по погасителния фонд. Благодаря. Сега преминаваме към това дали да продължим за опит за постигане на споразумение на първо четене. Те разбирам ли, че докладчиците имат становище. Това е нормално да им дадем думата. Жан-Пол, госпожо председател, Мариан Тайсън каза какво точно стана. Жалко е, защото под претекста за комуникации, за предлагане на решения, да направят промени. Ние очакваме да се постигне съгласие на първо четене в пленарна зала, без да се отваря отново дискусията. Нашите граждани ще се направят преценка. Ситуацията е тежка, особено в Гърция. Съвета и парламента не трябва да се играят игрички, които поставят под въпрос бъдещето на толкова много хора. Затова трябва да сме по-внимателни. Трябва да внимаваме да ни вършим глупости тук. Елиса. Мисля, че трябва да отидем в пленарна зала, за да засилим нашия мандат и да го изясним. Председателя. Да, първоначалното решение беше тези два доклада да останат в пакет. Има разминаване между докладчиците. Вие сте против стартирането на преговори. И аз искам да поставя въпроса на гласуване в комисията. Дали да започваме преговори за споразумение на първо четене или не. Или нещо не съм разбал. Жан Пол иска Yeah, wants to go to plenary. to go to plenary. You want, you want. Жан Пол също иска да отиде въпроса в пленарна зала, така ли? Да, ние искаме да влезе въпроса в пленарна зала. И то веднага. Okay, right, we go to plenary. Добре, тогава ще отидем в пленарна зала. Утре в 6 е, е, часа трябваше да има триалог. В такъв случай няма да се води такъв е, разговор. Отиваме направо в пленарна зала, нали така? Да, да, не е необходимо да гласуваме, всички са съгласни. Искам да припомня, че следващото заседание на комисията ще бъде на 21 май, следващата седмица в Страсбург. Благодаря за вниманието.